Председателят. Обявявам заседанието от 6 февруари отново за открито. Протоколите от предишните заседания са налични. Има ли възражения срещу тях? В такъв случай протоколите